бъдат прилагани и спазвани по отношение на спазване на изискванията за здраве и сигурност на работното място. Това е много важно, което бих желал да поздравя докладчици.